по конституционни въпроси поиска тълкуване на пето правило, пета алинея и на правило 210а. Текста може да намерите на веб страницата ни на пленарното заседание. Ще бъде одобрено това тълкование, ако в рамките на 24 часа нито една политическа група или определен брой а, депутати не са изразили възражения.